Колеги, мога ли да помоля присъстващите да заемат местата си? Е, чакаме някои от колегите да приключат разговори си по телефона. Виждам, че Мерседес, драги колеги, откривам първата ни среща с представител на българското председателство. Наш гост е Мони... министър Моника Панайотова. Радвам се, че още през януари намерихте време да се видите с нас. Това е добър знак за бъдещо сътрудничество. За първи път виждаме и представител от секретарията на съвета на Европейския съюз и госпожа Наталия Озундова, която е лява, дясна или двете ръце на госпожа министър. Във всеки случай един изключително важен нейн помощник ми, не зная дали си спомняте да сме имали такъв, такъв състав на президиума. Ще действаме по традиционния начин. Господи, госпожо министр, давам ви думата, след което ще има въпроси и отговори. Uh, Благодаря. Госпожо председател, уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е чест и привилегия, че мога да ви представя приоритетите на първото българско председателство на съвета. Обедена съм, че има силна символика в факта, че 11 години след като се присъединихме към Европейския съюз, България има отговорността и е, трудната задача да води ротационното председателство. Днесната дискусия е ключов пример – на ключовия принцип на приемственост в работата на европейските институции. Както моя колега Мати Масикас представи, девиза на естонското председателство беше единство чрез баланс. Българското председателство ще продължи тази традиция и а, нашето мото, което беше единно подкрепено от гражданите, е Съединението прави силата. То отразява нашата история, нашата държавност и ключово послание, което е изписано на нашето Народно събрание. Уверена съм, че всички ние споделяме възгледа, че днешния ден е много решителен момент за европейския проект, за трансформацията на Европа. Европа и европейските граждани очакват да им дадем осезаеми резултати, да намерим осезаеми решения в сферата на сигурността, стабилността, солидарността, конкурентоспособността и сближаването. Често ние приемаме тези принципи и ценности за даденост или ги възприемаме като абстрактни понятия. Но трябва да сме наясно, че всъщност те са като кислород за европейските граждани. Забелязваме, че ги няма само когато ги загубим. Уверени сме, че нашето председателство ще бъде отворено към гражданите. Ето защо за нас е изключително важно да си сътрудничим с Европейския парламент. Бих искала да споделя с вас моята конкретна емоция, моето удоволствие да съм отново тук с вас в парламента като бивш член на Европейския парламент съм наясно колко е трудна вашата задача. Срещите с вашите избиратели в избирателните ви райони, необходимостта да им обясните взетите от вас решения и да отговорите на техните очаквания. За нас Европейския парламент е законодателна гора и за това разчитаме на вас и на вашето сътрудничество по време на този семестър. В хода на презентацията си ще обърна внимание на два ключови момента. Първо ще говоря за приоритетите на българското председателство, а след това ще разгледам тези досиета, които попадат под ресора на Комисията по конституционни въпроси. България има редкия шанс да бъде председател на съвета в вълнуващи и интересни времена – когато се вземат сложни, но вдъхновяващи решения относно бъдещето на Европейския съюз. Четирите основни приоритета на нашето председателство са бъдещето на Европа и младите хора с фокус върху економическия растеж и социалното сближаване. Втори приоритет – европейска перспектива и свързаност с Западните Балкани и всъщност това е специфичен приоритет на българското председателство. Третия приоритет е свързан с сигурността и стабилността в силна и единна Европа. И на четвърто място, но не е по значение – цифровата економика и уменията на бъдещето. По време на нашето председателство ще работим по въпроси за младежите и сигурността като хоризонтални въпроси, с оглед на сложното естество на предизвикателствата, пред които са изправени младите хора и съвременната среда на сигурност. Тези приоритети са взаимосвързани и Техният общ знаменател е от една страна гражданското им измерение, а от друга страна тяхната ориентация към бъдещето. Дебатът за бъдещето на Европа се провежда в времена на все по-големи глобални предизвикателства. Целта на българското председателство е да допренесе по положителен и конструктивен начин към този дебат, като се фокусираме върху политическия дебат за многогодишната финансова рамка след 2020 година и осигуряваме баланс между настоящите приоритети и новите предизвикателства. Освен това, фокус върху отворения дебат върху решаващата роля на политиката на сближаване, не само за преодоляване на различията между регионите, но и за насърчаване на иновациите, конкурентоспособността и устойчивия растеж. Не бихме могли да направим Европейския съюз конкурентно способен, ако имаме вътрешни различия между регионите. Освен това, фокус върху обсъжданията за задълбочаването на Европейския паричен съюз, тъй като стабилността, отвореността и пропущаването на еврозоната е ключова предпоставка за бъдещето на европейския проект. Структурният диалог с младите хора за бъдещето на Европа е много важен, тъй като те са двигателя на промяната и иновациите и те са тези, които ще живеят в трансформирания Европейски съюз. Ето защо тяхното значение, тяхното мнение действително има значение в този дебат. Преди фокусът на Европейския съюз беше да се справим с кризите, но сега е момента да се справим с по-дълбоките трансформации в нашата економика и общество. Ето защо искам да изкажа възхищението си от Европейския парламент, който е двигателя на дебата за бъдещето на Европа, като представи визията на парламента за реформите, които предстоят в Съюза, за подсилване на капацитета на Съюза да действа, да си възвърне доверието на хората и да направи економиката по-устойчива. Относно специфичния приоритет на българското председателство, европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани, ние сме страна, която разбира предизвикателствата и възможностите, възникващи от специфичното географско положение на нашия регион – като исторически кръстопът на междукултурен диалог между изтока и запада. Ние сме уверени, че просперитета, развитието и стабилността на нашия континент е свързано с просперитета и стабилността на Западните Балкани. Много добре си спомням думите на великата френска и европейска дама Симон Вейл в нейната книга «Един живот», където тя подчертава, че след Втората световна война – докато Западна Европа е имала възможността да живее в общество на свобода и демокрация, желязната завеса отделя другата половина от Европа. И е немислимо да не се отворят вратите на Европейския съюз за страните от Централна и Източна Европа, тогава когато историята дава такава възможност. Нашата страна принадлежи на тази част на Европа и за това ние като страна от региона искаме да дадем същата надежда на гражданите, на нашите съседи, каквито сме имали и ние. Днес вратите на Европейския съюз трябва да останат отворени за страните на Западните Балкани. По време на нашето председателство не бихме искали да създадем нереални очаквания, но бихме искали да стимулираме мотивацията на страните и гражданите на Западните Балкани за положителна промяна – Подходът ще бъде изцяло основан на заслугите, тъй като Европейския дневен ред от наша гледна точка е дневен ред за реформа. Относно свързаността в региона, много е важно да се вземат предвид различни аспекти. Цифровият, транспортът, образователен и енергиен – Една конкретна инициатива в това отношение, предложена от българския неправителствен сектор, е свързана с поетапното намаляване на таксите за роуминг за страните от Западните Балкани. Ние включихме тази инициатива в програмата на председателството. Тя се основаваше на открит дебат с обществеността, с неправителствения сектор – с представители на академичната общност и на бизнеса, тъй като искахме да получим всички необходими коментари и да постигнем успех. Тази инициатива беше реализирана от бившия член на Европейския парламент и настоящ комисар Мария Габриел и очакваме по време на българското председателство пътната карта да бъде завършена – Нашите очаквания за срещата на високо равнище между Европейския съюз и Западните Балкани, която ще се проведе на 17 май тази година в София, очакваме от тази среща да се утвърди европейската перспектива за страните от региона. Относно третия ни приоритет – областта на сигурността, отбраната и вътрешните дейности – 2017 година беше годината на стратегически политически решения. Видяхме доклада от моя колега Мати Масикас, а сега 2018 година трябва да бъде годината на изпълнението, на реалните резултати. Ето защо очакваме да видим практическото внедряване на ПЕСКО, приемането на регламента, за програма за развитие на европейската от, отбранителна индустрия, който ще ни позволи да започнем Европейския фонд за отбрана и подсилването на общата европейска система за обежище на база на решения, взети от Европейския съвет миналата година да се постигне споразумение до юни 2018 година. И четвъртия, последни приоритет е, – цифрова економика и умения за бъдещето. Тук се ръководим от позицията, че Европейският съюз има нужда изцяло и пълноценно да използва новите хоризонти, които се отварят от промишлената революция 4.0 и нови технологии. Необходимо е да насърчаваме конкурентоспособността на нашата промишленост и бизнеса, да подпомагаме развитието на цифровите умения и да гарантираме киберсигурността. За преодоляване на предизвикателства и решаване на тези задачи, българското председателство цели да продължи активната дейност, вече започната в рамката на цифрови единен пазар нещо, което трябва да бъде финализирано до края на 2018 година. Така че нашето виждане за Европа през 2018 година е виждане на един прагматичен, ефикасен съюз, който гарантира повече сигурност за своите граждани, конкурентна, енергийно независима и новаторска Европа, която задава стандартите за заетостта и растежа в своята политика, която е свързана и с идеята за бъдещето за работата и цифровия свят, един съюз на подобрената свързаност, териториалното и социално сближаване, един съюз, който много сериозно се занимава и успешно се справя с управлението на миграционните процеси и също така един съюз, който продължава да бъде вдъхновяваща сила на глобалната арена и за съседните държави, с специално внимание към европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани. И аз също така искам да говоря конкретно за конкретната сфера на отговорност на вашата комисия. Вашата комисия има особено важна роля по ключовите досиета, свързани с нарастването на доверието на обществеността в европейския проект. Българското председателство споделя амбициите на Европейския парламент да се доближат гражданите до сърцевината на Европейския съюз. За това с нетърпение очакваме работата с вас по приоритетите, заложени в съвместната декларация за програмата на Българското председателство заедно можем да поставим гражданите в центъра на европейския проект, като се опираме върху три основни съображения – участието на гражданите в оформянето и провеждането на политика, прозрачност на взаимодействието с лобистските групи, видимост и създаване на по-голяма съпричастност и отговорност на европейските граждани за европейския проект. Що се отнася по първата точка, аз мисля, че цялото създаване на политиката в Европейския съюз трябва да бъде за гражданите и от гражданите. Европейската гражданска инициатива е важен инструмент за европейския дебат и демократичното участие. За това трябва да работим за разгръщане на пълния потенциал, като даваме на гражданите повече възможности да изразят своето мнение за политиката на Европейския съюз. Инициативата е приоритет за нашето председателство. Започнахме проучване на предложението и ще продължим да работим по това, като полагаме максимални усилия да постигнем максимален напредък. Също така, Прозрачността е изключително важна за доверието от страна на гражданите към дейността на Съюза. Ключово досие в това отношение е между институционалното споразумение по регистра за прозрачност. Това е нещо, което според нас ще повиши степента на прозрачност и проследимостта на взаимодействието между представители на различни лобистки групировки и институции на Европейския съюз. В момента вече очакваме следващата седмица, на 29 януари, да започнат между институционалните преговори на експертно ниво. Що се отнася до третия аспект – възможността гражданите да упражнява демократичен надзор върху функционирането на политическите партии и фундации на нивото на Европейския съюз е изключително важно. По време на нашето председателство ще работим съвместно по регламента за статута и финансирането на европейските политически партии и фундации за укрепване на тяхната прозрачност и видимост за гражданите на Европейския съюз. Мандата на съвета в момента се изготвя и ние вече постигаме добър напредък. Председателството е изцяло ангажирано с постиган напредък по това досие – и да се започнат тристранните преговори максимално бързо. Освен на законодателните инициативи, включени в съвместната декларация, като отчитаме предстоящите избори за Европейския парламент през 2019 година, председателството е ангажирано с постиган напредък заедно с вашата парламентарна комисия по редица други досиета. Ще спомена само някои от тях датата за изборите в Европейския парламент, реформа на европейското избирателно право и състава на Европейския парламент. Що се отнася до датата на следващите избори за Европейския парламент, ние знаем, че този въпрос беше поставен от редица делегации, които също така помолиха обичайно приложимите дати да бъдат променени. Ние получихме и писмо от председателя на Европейския парламент, господин Таяни, за предпочитаната дата за изборите така както се предпочита от парламента и ще информираме парламента за всички промени, свързани с този въпрос. Ще продължим да работим също така, като продължаваме дейността на естонското председателство с оглед да се вземе решение на съвета максимално бързо. А що се отнася до процесите, свързани с изборите, са тясно свързани с темата за състава на Европейския парламент. Ние сме наясно, че следва да се вземе решение – от Европейския съвет достатъчно своевременно, за да могат държавите членки своевременно да приемат необходимите национални разпоредби за провеждане на изборите през 2019 година за Европейския парламент. В това отношение аз съм убедена, че ви изцяло споделяте нашето разбиране, че въпросът е спешен. А що се отнася до реформата на европейското избирателно право, както знаете, обсъжданията, водени от последователни председателства, потвърдиха сложностите с това досие в съвет. Естонското председателство извърши много подробно описание на това какви дейности трябва да се извършат в съвета, нещо, което беше обсъдено в Корепер през декември. И в последствие е, нашият естонски колега, господин Мати Масика, се срещна с двамата докладчици на 12 декември. Нашето председателство ще продължи обсъждането в съвета. В заключение имаме много динамична програма, която е пред нас. Това е един ангажимент на българското председателство, а именно да се работи интензивно и конструктивно и да се постигат конкретни резултати. За да постигнем това, ние много сериозно разчитаме на сътрудничеството и постоянните контакти с вас, членовете на Комисията по конституционни въпроси. В това отношение бих искала да подчертая, че председателството е изцяло ангажирано с осигуряването на междуинституционално споразумение. В края аз бих искала да споделя една фраза от Марсел Прус, който каза, истинското откриване, истинското пътуване не означава да се търсят нови пейзажи, а означава да се гледа с нови учи. Надявам се, че нашата съвместна дейност и съвместни усилия по време на това полугодие ще ни позволят на нас и на европейските граждани да видим Европейския съюз с нови очи. Председател... Благодаря, госпожо министър, за тази полезна информация за основните моменти от вашето председателство, така че ние ще можем да разгледаме в по-широка рамка нашите е, досиета. Давам думата за изказвания. Благодаря, госпожо председател. Благодаря от е, името на ЕНП и казвам добре дошла на госпожа българския министр с е, ако позволите, аз ще кажа няколко думи на френски, за да се присъединя към вашия стил. Имам редица въпрос. Много сериозно впечатление ми направи цитатът ви от Прост. Това ми напомня собствения ми опит от 2011 година, когато Унгарзия за първи път пое председателството и Идеята отново беше, че ние идваме от, като нови и трябва да допринесем за Европейския съюз, не просто да останем новаци, но да не, да не... Ние работим по начин не толкова рутинен, както останалите, ако щете. Европейската гражданска инициатива, по която съм докладчик, ме интересува особено много и от казаното от вас оставам впечатление, че обратната връзка някакси куца между европейските институции и гражданите. Несъмнено Европейската гражданска инициатива прилага различни форми на публични консултации. Питам се, имате ли идеи за разширяване на механизмите за обратна връзка, за по-ефективни механизми? Чудесно е, че има механизми до дали хората а, ги ползват по подобаващ начин. И мисля, че тук имаме сериозни затруднения и проблеми. Това е първия ми въпрос. След това втория ми въпрос Говорихте в началото за нуждата от промяна, конкретни резултати, сближаване и конкурентоспособна е, е, аз не мисля, че тук имаме е, е, по-скоро или или, или с конкурентоспособност или сближаване. Какво мислите по въпроса? И друг един любим мой въпрос, председателката знае. Младите хора са двигателят е, така ли е наистина? Защото като погледнем резултатите, все повече резултата, е, че хората до 30 години са някакси най-пасивната част от обществото. Това е въпрос, по който трябва да се замислите. Защото ако много е модно да залагаме на най-младите, чудесно всички говорят, така и ние сме били млади, и аз съм бил млад. Но важният момент тук е с биотехнологиите е, 30 годишните днес ще, ще е, живеят още дълги години, защото е, може би трябва да помислим за 65 годишните. Обществото става все по-заяло и по-възрастно. Е, нещата, перспективата ни е различна, вашата и моята, но мисля, че тук трябва да поведем широк дебат. Какъв форма на общество, е, демокрация, взаимодействие ще бъдат на дневен ред утре. Да, вие говорите за младите като новатори, но не е ли време да помислим дали е, това, на това трябва да залагам И накрая Западните Балкани. Е, добре, свикнали сме да ги наричаме така. Аз не обичам този израз. Предпочитам да мисля за целия регион като за с, с Юго-Западна е, Европа и освен това хубаво Западни Балкани. А какво са източните Балкани, какви са южните Балкани? Унгария къде попада в тази схема? Мисля, че трябва да се откажем от подобни изкази. Нека да говорим за Юго-Источна Европа. А що се отнася до разширяването, което несъмнено е важно за вас предвид вашите съседи, те са съседи и на Унгария. Как виждате процеса на разширяване? Знае, че чисто експертно не говорим за това и за присъединяване, но в другите области какво е вашето виждане? Е, имате ли вътрешна информация като човек, като местен човек, която да споделите председателката? Благодаря, Мерседес. Бесо. Е, Intanto grazie Ministro, parlerò in italiano, quindi... <laughs> Благодаря, госпожо министр, ще говоря на италиански. Мисля, благодаря много за направеното и толкова интересно изказване. Ние разчитаме на вашето председателство за много досиета, които са на дневен ред в момента и засягат бъдещето на Европа. Бъдещето на Европа. За това по под една или друга форма с, имат отношение към работата на нашата комисия. Нека да започна с следното е, казаното от вас по големите въпроси, обсъждани в съвета, е много важно и интересно. Е, Колешката Кауфман, например, е докладчик по една от споменатите от вас директиви. Напълно е, аз и моята политическа група на социалистите горещо подкрепят е, преработването на директиви, с директивата с цел по ефективно изпълнение и резултати. Освен това, системата за снижаване на възрастта за участие в град, за започване на гражданска инициатива до 16 години е важен момент, позволяващ на младите хора да се включат в политическия живот, дори преди да имат право да гласуват. Това е, как да кажа, не политически, а предполитически въпрос, начин да привлечем младежите към политическия живот, да ги подготвим за момента, в който ще застанат пред урните. А що се отнася до въпроса за прозрачността? Очакваме в международ... институционалното споразумение за прозрачността да постигнете добър окончателен резултат вие сте и в изгодна позиция в качеството си на председател на, на съвета в това отношение. И целият пакет, който е, се обсъжда в съвета, въпроса за финансирането и демократичното функциониране, работата на европейските политически партии също съставлява тема, която очаква бързи действия. Надяваме се да приключите работата по този въпрос възможно най-бързо. И след това по въпроса на правото на парламента за провеждане на анкети. Това е тема, по която колегата Рамон е, е, няма да може да зададе въпрос, но ме помоля аз да сторя това защото това е повод за стари търкания с съвета. До сега не сме постигнали съгласие. Може би ще имате възможност в един по-късен момент да поговорите с колегите ми по тази тема, която е много важна. Следващия пакет, избирателното право, вие самата споменахте темата. Е, и искам да припомня, че утре в една от е, комисиите предстои гласуване. Много от нас е, са направили предложения. Имаме и предложения относно между народния, между, междунационалния списък. Не знаем каква е позицията на вашата страна, но ви молим като страна председател на съвета, да продължите възможно най-ефективно работата по този въпрос за парламента. Тази тема е много важна. Утре на гласуването ще се видят резултатите. И накрая дискусията за бъдещето на Европа. Ако разбирам правилно, вие искате да започнете структуриран диалог с младите хора. Според нас това е важно. Изграждането на европейско политическо пространство за дебат е изключително важно институционалните промени, не могат да се правят винаги, но е важно да се чуят гражданите. Точно на този етап сме сега. Вие сте днес тук в едно място за дебати и така, че трябва да направим необходимото да се проведе дебат, който да има съответни последствия за институциите, предлагайки конституционални елементи. И накрая Западните Балкани. В случаят аз не говоря като координатор на политическата група на социалистите, а по-скоро като евродепутат от Италия. Това е голям важен приоритет. По, за, искаме да се отбележи напредък по тази толкова важна тема. Подобряване на диалога, отбелязване на напредък и в процедурата за предприсъединителни преговори. Тя не бива да следва. Аз съм напълно съгласна с казаното от вас по, този, по тези въпроси. Благодаря. Извинявам се, а, че времето ни. От. А, бих искал да благодаря на госпожа министър за нейното изложение, за представането на програмата на българското председателство, имам един въпрос. Уважаемата госпожа министър каза, че председателството ще се фокусира върху политиката за сближаване. Много от експертите считат, че градовете и градските райони трябва да играят по-сериозна роля, по-реална роля в този въпрос. Счита се, че те имат правомощия и възможности в а, това измерение. Какво е вашето мнение относно по-активната роля на градовете в политиките за сближаване? Благодаря, Йолайнен. Ох, аз също е, пожелавам на добър час на българското председателство. Ако не греша, Евробарометър всеки месец отбелязва, че хората в България са проевропейски настроени. Водеща позиция имате в това отношение. Така че мисля, че имате сериозен гръб като председателство с добра програма за следващите 6 месеца. Искам да подчертая, че акцента за Балканите колегата каза нещата много добре, е, е крайно належащ, много важен, поради редица кризи и други теми региона бе е, малко поизоставен зная, че в Македония, в Белград, в Монтенегро, е, в е, Черна гора погледите са отправени към Европа, не бива да ги разочароваме по-нататък и всички конкретни проекти, като например вие споменахте роуминга и други такива, трябва да намерят конкретни изражения, Визовите облегчения, мисля, вече са факт. Ако не, сторете го, защото такива практически стъпки показват на хората, че членството им наближава. Е, няколко въпроса от нашия ресор. С вашето председателство е, се изправяте пред един съюз с пукнатини, познатите ни, север-юг, изток-запад, но сега възниква една нова пукнатина – е, нещата са по-сериозно разклатени по незачитането на независимостта на съдебната система. Да видим какво ще стане в Полша, ако не бъдат зачетени нашите, наш, не бъде зачетено нашето мнение, е, ще възникне сериозен конфликт и вашето председателство ще има сериозна задача по отношение на диалозите и изграждането на мостове. Е, два въпроса предстоят през февруари и май е, важни въпроси, включително задълбочаване на еврозоната. Зная, че вие нямате опасение, че ще станете страна членка от а, а, втората редица, но като говорим за еврозоната, говорим за задълбочаване, за финансов министр, за разширяване на контактите а, на Европейския съвет през февруари ще се разглеждат важни институционални въпроси. Споменахте много уместно укрепване на европейските партии, гражданската инициатива също хубава идея, но това е познато може би е хубаво да чуем мнението на Европейския съвет по въпроса за водещ кандидат. Това би било един нов момент. И искам да чуя е, какво мисли България по този въпрос. Още една дума за прозрачността. Е, хубаво е, че има мандат вече на съвета но за жалост не за подходящите хора, е, имаме такъв мандат за водещи фигури в съвета, е, но е, там също широко се, се лобира, но има лица и кръгове от хора, които не присъстват в мандата. Интересно е да чуем какво ще бъде, каква ще бъде позицията на съвета под ваше председателство. Благодаря. Много благодаря. Виждам, че е, няма други коментари или въпроси, така че давам думата на госпожа министра да отговори. Um, thank you, Madam Chair. Много ви благодаря, госпожо председател. Относно първия въпрос на господин Шопфлин – беше свързан с Европейската гражданска инициатива. Тук бих искала да кажа, че ние споделяме възгледа, че този инструмент е много важен за сближаването на гражданите с Европейския съюз и освен това определено са необходими подобрения. Разбира се, както казах и по време на представенето си, предстои разглеждане на предложението и ще продължим работата си по него за да постигнем възможно най-голям напредък. По време на нашето председателство очакваме предложение на комисията, което да последва първата реално успешна европейска гражданска инициатива. Имам предвид правото на вода и очакваме с нетърпение работата си заедно, тъй като това е съвсем видим пряк резултат от първия процес на демокрация, водена от гражданите и ще покаже потенциала за укрепването на инструмента за изработване на европейски политики. Относно връзката между сближаването и конкурентноспособността, аз споделям възгледа, че всъщност това са двете страни на една и съща монета, тъй като не бихме могли да постигнем конкурентно способност в Европейския съюз на глобалната сцена, ако има държави членки, чието економики все още се борят да настигнат останалите, има вътрешен дисбаланс в самия съюз. Ако говорим за сближаване, не искаме да поставяме акцент само върху европейското финансиране – и европейската солидарност в тази посока. Имам предвид европейските фондове. Тогава ще навлезем в дебата между нетните бенефициенти и нетните донори, но сближаването е изключително важно за развитието на нашето общество и различните измерения на сближаването културни, социални, териториални, економически – всичко това е важно. И важно това сближаване да се осъществи не само в рамките на Съюза, но и с оглед на свързаността с нашите съседи. За да помогнем на гражданите да се преборят с съществуващите стереотипи и да осъзнаят, че имат много повече прилики, отколкото разлики помежду си. Така ще се осъществят добри инициативи в различни поли... области на политиките в бъдеще. Ще сме много по-конкурентно способни, ако работим заедно, ако не се борим едни с други в рамките на Съюза, в рамките на различни консорциуми и инициативи. Ето защо трябва да акцентираме върху конкурентност способността, а не върху конкуренцията в Съюза. Младите хора. Не го казвам, защото аз самата съм млад човек, но аз виждам трансформациите, особено в нашето общество. И истинският двигател на положителните промени в моята страна и особено в страните от Централна и Източна Европа – изцяло се основава на енергията и инвестициите и новия начин на мислене на младите хора. Може би в други страни е различно. Но специално в България виждам огромната разлика в предприемаческите екосистеми, нововъзникващите компании в различните области – които се фокусират върху информационни и комуникационни технологии. Най-големите иновации, най-големите проекти се подемат и реализират от младите хора. София стана един от десетте града в Европа, който привлича нововъзникващи стартап компании не само от самата не само от България, но и от целия регион от Юго-Источна Европа. Виждам новия начин, различния начин, по който те мислят и по който преформулират света. Ето защо казвам, че са двигателя на положителната промяна в нашето общество. Но разбира се, взаимовръзката между различните поколения е изключително важна. Тя е необходима, за да се движим напред по устойчив начин. По отношение на Западните Балкани, Чух доста въпроси за нашите конкретни приоритети. Бих искала да кажа следното. Европейския съюз върши много на Западните Балкани и трябва да поставим акцент върху този факт, тъй като Европейския съюз е най-големия търговски партньор, отговаря за над 76% от цялостната търговия на региона. Освен това, Европа е и най-големия донор на Западните Балкани. Ето защо е необходимо да популяризираме това, което вършим в този регион и за този регион. Да популяризираме европейската идентичност и да породим желание от тях да се присъединят към Европа. Разбира се, като се използва изцяло подход основан на заслугите – Западните Балкани са географско понятие, но освен това то има и геополитически и политически измерения. Аз обаче искам да навлизам в подробности тук. Относно процеса за разширяване, много добре знаем, че 6 месеца са изключително кратък период, за да се окаже голямо въздействие. Това, което обаче искаме да постигнем и е чудесно, че колегите ни от Австрия, които поемат председателството, както и колегите от Румъния, изпитват същото усещане за проевропейско задвижване и двигател за проевропейска перспектива на региона. Комисията ще се произнесе за стратегия за Западните Балкани. През април очакваме така наречения пакет за разширяване по въпроса, а през май месец ще обсъдим с лидерите в София по време на неформалната среща на високо равнище между Европа и Западните Балкани в София Европейската перспектива за Балканите. Както казах, европейският дневен ред е дневен ред за реформи, но освен това е много важно да се отправи ясно послание. И разбира се, ако критериите са изпълнени, ако са постигнати конкретни цели, то тогава тези държави ще могат да влязат в Европейския съюз и вратите на Европейския съюз ще са отворени за тях. Мисля, от гледна точка на геополитиката и сигурността, ще бъде много сложно в противен случай ние да продължим да функционираме добре като Европейски съюз към госпожа Мерседес Бресо. Що се отнася до Европейската гражданска инициатива, то за нас това е много важно досие. То е включено и в програмата на българското председателство, то е залегнало и в съвместната декларация. Що се отнася до възрастта за гласуване, тя е различна в различните държави членки в съответствие с, с националното избирателно право, така че в момента държавите членки не са единодушни по този въпрос. Но е важно разбира се, да знаем каква е и вашата гледна точка по тази тема. Що се отнася до правото на парламента да провежда разследвания? Както знаете, това до е поражда редица сложни въпроси. Правните служби и на трите институции до сега са се срещали девет пъти – продължение на няколко години с цел да бъдат изяснени някои правни институционални проблеми. Ние смятаме, че резултатът от тези срещи ще позволи да се определи съвместния път за постигна напредък, включително и правото на Европейския парламент да подготви нов текст в бъдеще. За избирателното право и реформата на избирателното право. Знаете, че няма в момента решение на съвета, но българското председателство ще продължава обсъжданията в съвета. Надяваме се, че ще можем да внесем предложение. Знаете, че се предвижда в дневния ред на неофициалния съвет през февруари да се обсъжда и въпроса на междуинституционалните отношения. Това е част от новия метод на председателя Туск да се води отворен, конструктивен диалог, много откровен диалог, така че има какво да се обсъжда, защото стои въпроса и за е, международните листи, за водещите кандидати, състава на Европейския парламент. Всичко това ще се обсъжда на предстоящото заседание на съвета през февруари. Не искам да изпреварвам събитията. Мисля си, че най-добре е да изчакаме резултатите от заседанието на съвета през февруари. Uh, concerning the, the Що се отнася до обсъждането на бъдещето на Европа и особено структурирания диалог с младите хора, за нас като председателство е много важно да научим какви са различните гледни точки за бъдещето на Европа. Абсолютно съм съгласна с вас, че в момента имаме нужда от една широка дискусия и едва след това да се съсредоточим върху подробностите. Но това, което е много важно, е не само да гледаме към бъдещето, но също така да отчитаме и това, което се случва сега. И не само да реагираме на това, което се случва, но и да изпреварваме събитията, да поемаме инициативата. Сега е момента да изработим една активна стратегия за бъдещето, като мислим същевременно и за настоящето, е, защото има една мисъл, че стратезите от вчерашния ден са реалистите на днешния ден. Така че трябва да гледаме не само към бъдещето, но и към настоящето. И разбира се, да не забравяме за полуките от миналото. Господин Йо Лайнен беше задал въпрос. за ролята на градовете и градските райони. Да, ние работим в тясно сътрудничество с Комитета на регионите. По време на подготвянето на нашата програма като председателство имахме срещи с представители на Комитета на регионите. Те ще участват и в различни изяви, организирани по време на нашето председателство. София пое инициативата за цифровизацията на градовете. Имаме заместник министр-председател, който отговаря за политиката на сближаване. Предвижда се през марта да се проведе специална изява изцяло посветена на политиката за сближаване и градовете и общините ще бъдат поканени да участват там. Също така ще изнесем презентация пред Комисията по регионално развитие в Европейския парламент към господин Йолайнен. Благодаря ви за това, че казахте, че нашето общество, нашите граждани са много проевропейски настроени. Това наистина е така. Над 60% от българските граждани изцяло подкрепят Европейския съюз и неговата политика в различни сфери. И за нас това е един много ценен ресурс. В момента нашето общество е много развълнувано от българското председателство, защото това е желанието на всички българи да бъде успешно българското председателство. Що се отнася до Западните Балкани, ви споменахте някои конкретни измерения, образование, свързаността. Например, има една много положителна инициатива – посветена на младите хора от Западните Балкани. Всъщност в тази инициатива председателя и заместник-председателите са от Сърбия и от Косово. Идеята е да бъдат преодолени от младите хора различията и конфликтите от миналото, за да се гради общо бъдеще. По вашия въпрос за върховенството на закона и Полша, тук искам да кажа, че България ще бъде неутрална и безпристрастна в качеството си на председателство на съвета. Ние много добре осъзнаваме кои са нашите отговорности. Върховенството на закона е един от нашите основни приоритети. Ние сме много ангажирани с това. Това е един съвместен ангажимент на институциите на Европейския съюз и държавите членки, ние ще бъдем един честен посредник. Това е основната функция на председателството и изцяло ще се опираме върху сега действащите норми и процедури в тази материя. Надяваме се много, че диалога с Польша ще доведе до положителни резултати. Дали не съм пропуснала нещо? Uh, the, the регистра за прозрачност. Този регистр е част от програмата на председателството. Той също така е упоменат в съвместната декларация, т.е. това досие е за нас сред приоритетните и господин Масикас проведе заседание с заместник председател Европейската комисия, заедно с госпожа Хюбнер и госпожа Гийом и ние обещахме, че ще започнат тристранните преговори. На 29 януари ще се състои първата тристранна среща на експертно ниво. Така че ние сме силно ангажирани с постигането на напредък и ще се стремим да постигнем максимален напредък. За еврозоната. в обращението за състоянието на Съюза на господин Юнкер имаше много ценна идея за това, че Европейския съюз трябва да бъде приобщаващ. Много е важно да бъде изпратено държавите членки такова послание. Важно е да бъде изпратено такова послание и до държавите членки, които искат да станат държави на еврозоната. Това е от интерес на всички европейски граждани, независимо от техните държави членки. Всъщност, у нези държави членки, които ще се присъединят към еврозоната в бъдеще и за тях това е важно. ние знаем, че економиката на държавите от еврозоната ще бъде 85% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз след отеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Затова е много важно да бъде укрепена и еврозоната. Вие знаете за идеята за създаване Европейския банков съюз до, до края на 2019 година, расте значението на Европейския паричен съюз. Разбира се, трябва да отчитаме това, че и наближават изборите за Европейския парламент ние се надяваме, че ще отговорим на вашите очаквания. Дали съм пропуснала нещо? Много ви благодаря. Thank you very much. Благодаря много, госпожо министър. Изказваме благодарност за вашето посещение и за това, че споделихте така пространно вашите разбирания за Европа и за предстоящите задачи. Е, мога да кажа само, че нашата комисия ви предлага във всяко отношение с нашето сътрудничество. Знаем, че можем да разчитаме на вас, че можем да ви имаме доверие, но мисля, че и вие трябва да знаете, че можем да ви помогнем. Благодаря на госпожа Туск и благодаря на Наталия. Благодаря, че бяхте. А сега, колеги, продължаваме заседанието на нашата парламентарна комисия. Thank you.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 so your work contributes, of course, to this reflection, and I would like to thank you once more for that. And, you know, we are at your disposal to continue the reflection, of course. Thank you very much. Before I give the floor to Barbara, Elmar, you wanted to say something? Ich bedanke mich sehr bei der Kommission und äh, dem Nachweis, äh, dem Hinweis, äh, dass die Kommission dieser Frage am Ball ist